Good morning, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Благодаря ви, че дойдохте толкова рано тази сутрин за извареното заседание на Комисията по регионално развитие. Моля, заемете местата си. Така ще започнем без да си губим времето. It is only half past eight. рано е. Благодаря ви, че дойдохте и проявявате активност в нашата комисия. Започваме с днешното заседание. Може ли да одобрим проекта за дневен ред? No comments. Thank you. Никой не иска да каже нищо. Добре, значи дневния ред може да се сметне за прият. Следващата точка е приемането на проекто календара за заседанията ни през 2019 година. Както виждате, единствената промяна в този проект, нов проект, че съм махнала петъците. Можеше да се организираме добре и да постигнем целите си. Сега, ако е нужно, ще направим извънредно заседание, но според мен не трябва да сме тук петъците. Приемате ли това? Може ли да одобрим този календар? След това Втората част за 2019 година е в документите пред вас, но това ще бъде обсъдено на заседанието след изборите през юни. Не, през май. Не, на 1 юли. Новата комисия ще се организира на 1 юли. Така че тук е първата половина. Приемате ли? Да. Продължаваме да следваме този дневен ред, идната, извинете, тази програма идната година. Нямам специални съобщения от страна на председателя. Може за следващото заседание да имам. Първата точка по същество е разглеждане на становището за Хоризонт Европа, рамковата програма за научни изследвания и иновации. Това е законодателна програма, свързана с МФР. Ние. Комисията, която отговаря за това досие е ИТРЕ. Подготвихме становището на нашата комисия. Господин Ван Нистелрой е докладчик на нашата комисия по него ще дам думата на господин Ван Нистелрой, който ще представи становището. Заповядайте. Благодаря, много е рано и ще започна с нещо положително. Много благодаря, че файловете са пред нас. Така беше години наред. Върнахме се към нормалния ред. Сега ще говоря на нидерландски. Um, ja, geen, um... Не е революция за това, това за което говорим, но е еволюционно развитие. можем да работим по-добре в регионите и градовете с политиката за развитие на районите. Нужно е тази политика да се развива в целия съюз, особено в рамките на Хоризонт Европа и рамковите програми. И Хоризонт Европа е точно такава рамкова програма. Хоризонт 2020 ще изтече скоро, ще започне новата програма, новото планиране. Имаме и доклада Вестфал, който е основен за политиката ни. Сега приключваме с позицията на парламента, завършваме я ще излезем с нея. Това е, политиката, това е позицията ни за политиката за регионално развитие и бъдещето и от тук насетне. Искаме тази политика да бъде изпълнена, приложена. През лятната вакансия разгледах различните доклади, различните оценки отделих достатъчно време също така да разгледам и оценката на Хоризонт 2020, както и прогнозите за новия период на финансиране. Това не бе направено от Генерална дирекция регионално развитие, а от външна агенция, която е направила анализ на въздействието. Много е интересен този анализ на въздействието. Ако погледнете особено подробностите, там ясно се вижда огромният принос на регионалните фондове. Например, в сферата на новаторството, разпространението на приложни изследвания, базови изследвания. Голямата част от средствата са на хоризонт и това означава много работни места. Това е ясно подчертано в доклада на външните експерти. Има напредък в сравнение с предишни периоди. Също така е важно да се следи регионалното измерение. Хоризонт 2020 е един отличен пример за добра политика. Единственият проблем на този изключителен проект, който бих сравнил с Боинг, е пистата за кацане на този Боинг. Много сериозно работят колегите, да, но като че ли няма координация между отделните политики, региони, изследователи, инвеститори и така нататък. Съюза. Нужно е предприемачество, нужно е да се изпълнят целите, които сме си заложили, да подкрепим предприемачите в тази посока. Това трябва да бъде направено по един устойчив начин, тъй като устойчивостта е една от основните ни цели. Това е една основна политика, която искаме да е част от всички други политики на Съюза. Трябва да се съсредоточим върху добрата основа, която сме разработили – и това се опитвам да направя. Териториалното измерение най-вече, както знаете, правим огромен принос към политиката в тази сфера. Трябва да видим как това ще стане част от бъдещи законодателни проекти. И как основният докладчик по темата – може да увеличи делът, който се прави на регионално ниво. В доклада е, има фокус върху регионалното развитие. Той направи много повече от други предишни докладчици. Той се е съсредоточил върху това да се постигне отлично качество в цяла Европа. 90% от парите по хоризонт обаче отиват в старите държави членки на Съюза можем да изразим съжаление за това и трябва да кажа, че повече средства трябва да отидат в проекти, например в България. Но няма как да обърнем часовника, трябва да гледаме напред. Ясно е в момента в новите държави членки изтичат мозъци към основни институти, университети в Европейския съюз. Чисто финансово те са по-добре Глобалната конкуренция ги накара рано да се специализират, имали са средства по хоризонт по-дълго, имат по-солидна база, върху която надграждат и за това продължава да има изтичане на мозъци от източните страни към определени западни университети и институти. Какво трябва да направим? Познанията трябва да се разпространят по-нашироко, да се подкрепят проекти максимално ефективно. Нужно е да продължим да работим с идеята звезда за отлично качество, което е изключително важна и доказа своя успех. Трябва да направим така, че тя да навлезе в новите държави членки и повече учени да си остават в източна Европа и добрите проекти да продължават. Не искаме да продължаваме с такова изтичане на мозъци от новите държави членки към онези, които отдавна са се развили. Още нещо, което искам да кажа, то е свързано с целия контекст на програмата Хоризонт. Трябва да се съсредоточим върху новаторството. То е изключително важно за нашето бъдеще. Научно-изследователската дейност е изключително важна. Трябва да се съсредоточим върху новаторски и отлични по качество научни изследвания. Ще има собствен бюджет тази част и аз лично се надявам това, което се случи до момента, да се повтори, да има съсредоточаване върху регионалното развитие, както и градското развитие. Съсредоточаване върху разпространяване на познанията, нови политики, нови процеси и нови продукти. Това е един друг важен аспект. Съвета за новаторство ще се опита да подобри освояването на средства на регионално и градско ниво. В този доклад съм разгледал териториалното и регионално измерение. Те са изключително важни. Опитваме се да видим как по-добре може да бъде управлявано финансирането, така, щото да постигнем оптимални резултати. Програмата Хоризонт насочва средства, които преди бяха в социалния фонд или фонда за регионално развитие. Така средствата отиват за научни изследвания. Това е обсъдено на европейско ниво. Отлични дискусии проведахме докладчиците в ИТРЕ, докладчиците, които примерно работиха по общия регламент, както и, фонда за, и доклада за фонда за регионално развитие. Eh, eh, eh, трябва да внимаваме за това нещата да не се централизират на европейско ниво. Има фонд за регионално развитие, но този фонд трябва да направи така, че подходът да бъде наистина регионален. И ако определен регион на държава членка има нужда от финансиране, за да работи по-добре, и ако това е правилното място за тях, те трябва да имат достъп до средствата посредством Хоризонт или Фонда за регионално развитие. <clears throat> трябва да могат да кандидатстват на национално ниво. Според мен не трябва да е нужно да стигнат до централното ниво, т.е. до европейско ниво, за да получат финансиране за подобряване на определени аспекти в живота. Нужен на е по-голяма достъпност за регионите. Това е задължително и така ще се постигне голямо подобрение на политиката по сближаване. Важно е да се съсредоточим върху това, тъй като така ще има работни места и ще можем да коригираме регионалните дисбаланси в Европа. Това пак е изключително важно и за това съществува фонда за сближаване. Идеята е да се прехвърля средства, подкрепа към по-слабо развитите региони и да се даде подкрепа на новите държави членки, които имат нужда от незабавно или спешно финансиране. Да, на принципа на взаимодопълването и сътрудничеството ще работим напред. Това е за момента и сега евентуално мога да чуя и становищата на колегите. Благодаря, давам думата на докладците в сянка. Започвам с госпожа Родриги, забовей. Добре, господин президент. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на господин Ван Нистелрой за неговото предложение. Предложението на Европейската комисия за новата финансова рамка включва Хоризонт Европа като една от водещите си най-амбициозни програми. Аз поделям общо становище на господин Ван Нистелрой, но смятам, че пък преди да обсъждаме отделните програми, трябва да предвидим цялостната рамка за финансиране на новаторството в Европа и да сме сигурни, че можем по-добре да разпределяме подкрепата за новаторска дейност и научни изследвания из цяла Европа и да се сложи край на това непрестанно изтичане на таланта от периферията на Европа към централните и западноевропейски страни. Трябва да се обърне особено внимание на фактът, че при прилагането на програмата трябва да вземем преди това, което се случи по време на Хоризонт, при, при изпълнението на програмата Хоризонт 2020 година. Тогава имаше много голяма мобилност, много хора от Южна и Източна Европа се прехвърлиха към Западна и Северна Европа. Тенденции, които не бива да пренебрегваме. Трябва също така да настояваме за по-добра подотчетност, да гарантираме, че има по-ясни правила за разходване на средствата от структурните фондове, включително и добра съгласуваност с Хоризонт Европа, за да гарантираме, че има максимално сближаване и възможност за защитаване на средства от Европейския фонд за регионално развитие и Хоризонт Европа. Трябва също така да продължим да насърчаваме научно изследователската дейност в космическата сфера. Трябва да настояваме за автономност на Европейската космическа агенция и за научни изследвания в областта на морските екосистеми добро място за това за най-отдалечените региони. също така по отношение на най-отдалечените региони е добре да се приложи принципът на положителна дискриминация. Често тези региони бяха пренебрегнати до момента по отношение на технологиите. Трябва да се гарантира, че и там има научно-изследователска дейност на най-високо равнище. И трябва също така да гарантираме, че има постоянни инвестиции в цифровите умения, които да са диверсифицирани и да подкрепят всички стратегии за новаторство. И накрая трябва да насърчим и научно-изследователската дейност в хуманитарните и социални науки, защото те са също толкова научни, колкото и точните науки. Катайнен. Благодаря ви. Следващото, което ще всем госпожа Катайнен, имате думата. Puhun suomea. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Много ви благодаря, госпожо председател. Ами, аз бих искала на своя ред да благодаря на докладчика за много професионално изготвеното от него становище. Съгласна съм с вас. Ролята на екосистемите за инователство в Европейския съюз трябва да бъдат подкрепени. Подкрепям също така и предложението на докладчика за промени по програмата. Трябва да сме в състояние да гарантираме по-добра съгласуваност между научно-изследователските програми на европейско, на национално и на регионално равнище. Напълно съм съгласна с предложението на, на докладчик да поставим акцент върху териториалното изменение. Разбирам виждането ви а именно, че науката не се създава в вакуум и че за да има добра научно-изследователска дейност, трябва да има принос към научните общности и от други участници в обществото. Но трябва да сме наясно, че целта на програмата Хоризонт Европа е да насърчава най-високите постижения и за това именно качеството трябва да има значение. Териториалното разпределение е естествена последица от появата и разработването на висококачествени проекти. И териториалното изменение би следвало в по-голяма степен да бъде подкрепяно чрез фондовете за, на политиката на сближаване, като кохезионния фонд, например. Инструментът път към високи постижения е чудесен инструмент – прекрасен инструмент, който работи отдолу нагоре и който би следвало да е достъпен за всякакъв вид а, иновации, независимо какво е технологичното им съдържание. Благодаря ви. Thank you very much. The next shadow rapper... Благодаря ви. Виждам, че и следващия докладчик в Сянко Шкърлец е в залата. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. настоящото предложение на Европейската комисия предвижда един единствен законодателен акт и предлага редица подобрения. Програмата Хоризонт Европа ще засили научно-изследователската е, база в е, Европа като по този начин ще ни помогне за постигане на целите за устойчиво развитие. Едновременно с това програмата ще засили конкретно способността на Съюза, включително и конкретно способността на нашата индустрия и ще ни помогне да постигнем стратегическите приоритети Хоризонт Европа е само една от програмите в рамките на политиката за сближаване. В подношението на Европейската комисия за новият финансов период има предложение сериозно прехвърляне на средства от политиката за сближаване към други програми, като например до 5% в ЕУ и до 5% в други програми, като например програмата за подкрепа за стратегическите реформи. Вече бяха предвидени съществени, съществени бюджетни съкръщения за политиката сближаване. Средства, които вече са заделени за нея, трябва да си останат за нея. Доколкото разбираме, бюджета за Хоризонт Европа си остава на същото равнище. Хоризонт Европа би следвало да насърчава високите постижения в научната сфера, докато политиката на сближаване би следвало да се занимава с връзката между научните и изследователската дейност и пускането на пазара, адаптацията и използването на научни постижения в економиката. Доколкото разбираме целта на новата програма Хоризонт Европа има за цел по-равномерно разпределение на научната база в всички държави членки и в по-слабо развитите региони в частност. Напълно подкрепяме тази политика и не смятаме, че е последователна идеята да се даде привилегирано положение на надъчните региони. Слуша Дамато. Е- Тази програма за новаторство и разследвания трябва да стигне до регионите, до градовете, до отделните територии. Говорим за основен сектор за устойчивостта, за добруването на гражданите. Трябва планирането да взема предвид от един от основните елементи на европейските договори сближаването – Как е докладчик в Сянка в ИТРЕ и съответно се фокусирам повече върху регионалното и местно развитие. Искам да се обърне повече внимание върху целите, свързани с климатичните изменения и устойчивото развитие, по-специално постигането на целите на нула емисии до 2050 година. Трябва да се изключат всякакви видове финансирания и подкрепа за изкопаемите горива на второ място. Предложението на комисията дава фундаментална роля на индустрията и пазара. Разбира се, те са много важни, но те трябва да бъдат съпъствани с потребностите на обществото, както и самите научни изследвания. Така че искам текста да бъде балансиран отново и да се сложат коректните приоритети и един регистр, който да отговаря на ценностите и принципите, които които се съдържат в учредителните договори. Гледна точка на финансовата подкрепа и сега ще поискам да се въведе текст избягване спекулативните операции с фондовете и използването на финансови инструменти. И накрая, това е един апел, трябва да се въведе отново инструмента за МСП. Той бе доста успешен – Сега обаче, като че ли се опитваме да го забравим. Става дума за приоритет за нас. Ако има такъв инструмент, МСП ще могат да бъдат участници в достъпа до новаторство и научно-изследователска дейност. Тоест това трябва да се каже ясно, а не общо. Това е най-общо, ще направя изменения и ще допринеса към работата на колегата. Thank you very much. Много ви благодаря. Това бяха докладчите в сянка по нашето становище. Госпожо Бресо, имате думата. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искала да благодаря на докладчика, защото той включи потребността да се свърже бъдещата програма Хоризонт Европа с регионалните политики и политиките по сближаване – Колкото повече работим заедно и съчетаваме различните инструменти на Съюза, толкова по-добър резултат ще се получи. И евентуално може да се направи тук изменение за истинското разпространение на новаторството във всички региони. Т.е. да се избегне концентрирането им в само малко или някои от тях, които разбира се са силни и пак трябва да ги подкрепяме. Те са нашите световни шампиони. Но ако искаме да станем да имаме не един-двама световни шампиони, а повече, трябва да има разпространение на новотоваторството навсякъде. Трябва да се работи, трябва политиките да работят заедно. Регионалните политики трябва да върват към новаторство. Това е изключително важно. И в този смисъл предложението за регионалните екосистеми за новаторство е много важно и интересна. Тоест, отделните региони ще имат свои стратегии и няма да пилеят средства в различни сфери. И така ще може различните политики да се съчетаят. Ще кажа още нещо, но идната седмица в Страсбург ще одобрим една резолюция, която иска Европейския съюз да създаде агенция за селските райони, периферните райони, и планинските райони. Както припомни вече колегата ми, ако искаме развитие на новаторството и по тези места, не бива да забравяме, че начина по който могат да се постигнат общите цели се променя в големите градове. Там имаме програма за градовете. Е, и там по-ясно могат да се очертаят сферите, но ще е важно също да се вземат предвид и такива планински и други райони, където новаторството стига трудно. Хубаво е да мислим за това, че отново трябва да започнат да живеят хора там. И чисто економически да бъдат редефинирани, не само да бъдат селски райони, а там да има ядра на развитие на новаторството. Например, интелигентните селища. Колегата Богович и аз се занимаваме с това много страстно можем да направим едно изменение в този смисъл и да припомним това изменение факта, че да, има общи цели, програми, които могат да се адаптират на конкр... към конкретните потребности, но трябва да се вземат предвид тези пречки в ултрапериферните райони или където няма достатъчно хора или се развиват по-традиционно. Само така можем да включим всички територии, да се натрупа критична маса, за да се увеличи иновационния капацитет на Съюза. Е, ще работим с докладчиците в Сянка също ще предоставя. Е, благодаря за работата на колегата. Тя върви в правилната посока. Благодаря. Thank you. Thank you very much. The next speaker, Miss... Много ви благодаря. Думата има госпожа Малетич. Благодаря ви. Аз също бих искала да благодаря на докладчика и на всички докладчици в сянка. Радвам се, че и Ламбард и всички останали споменаха факта, че има изтичане на мозъци в Европейския съюз, особено от източна Европа. Споменахте факта, че талантливите хора се местят към Северна и Централна Европа като една от причините са проектите, които ги привличат и които се финансират с Хоризонт. Така че е много важно да подкрепяме програмата Хоризонт и другите сходни програми, като Еразъм, например, но това не бива да ни кара да забравяме политиката на сближаване. Защото ако прекалено много подкрепим Хоризонт и увеличим значително тази програма, но пък не увеличим програмите по политиката на сближаване, т.е. ако не дадем възможност на по-слабо държави да наваксат ще, крайният резултат ще бъде още повече неравенство и още по-разделена Европа. Освен това, бяко свързано с политиката с изследователска дейност и новаторство, има изискване за инвестиции от 3% от БВП на всяка държава членка в научно-изследователска дейност и развойна дейност и иновации. И в по-развитите държави тази цел се постига, но разбира се, в по-слабо държавите, по-слабо развитите държави сме много далеч от тази стойност. В, Хрватия, например, около 1,8% от БВП се инвестира в такъв вид дейности. И смятам, че в политиката с повишаване трябва да подкрепим по-слабо развитите на държави, да им дадем възможност да инвестира 3% от своята БВП в научно-развойна дейност и нователство, след което трябва да се стремим да хармонизираме инвестициите т.е. национални инвестиции от 3% от БВП с средствата по Хоризонт Европа. И на този етап не смятам, че политиката на сближаване е, трябва да подкрепя Хоризонт. Не, тя би трябвало да подкрепя развитието на държавите, което да им позволи да инвестира 3% от своят БВП, след което да пристъпим към хармонизиране, като не забравяме тази цел от 3% от БВП. И трябва да се замислим как можем да постигнем повече по хоризонт с повечето държави, които всъщност инвестират повече в хоризонт, програмата Хоризонт, защото разходвате си 3% от БВП и трябва да се опитаме да видим как може да подкрепим по-профитите държави и по други начини и не само с политиката на сближаване. Благодаря ви. Господин Обрихт има думата. Да, само като допълнителна информация, каква е позицията на комисията по бюджети към момента? Гласувахме за увеличаване на бюджета за хоризонт, новата програма Хоризонт. Предложението е да се премине от 80 милиарда на 120 милиарда. Както това каза и госпожа Малетич. Едновременно с това обаче предлагаме запазване на непредвидените средства за политиката за сближаване. Това е се разглежда като пакет. Т.е. готови сме да дадем повече средства за програмата Хоризонт Европа, но запазваме финансирането за политиката на сближаване на предвидените равнища. Иска просто да уточня каква е позицията на Комисията по бюджети за програмата Хоризонт Европа. Благодаря ви а ние пък ви желаем успех в устояването на тази позиция. Господин Ропе, имате думата. Ачо gerbiamą пирмининке, gerbiami колегос. Благодаря ви, госпожо председател. Да, Хоризонт безспорно е една полезна програма и трябва да обсъдим как можем да гарантираме доброто функциониране и за бъдеще. Да, трябва да подкрепяме най-развитите региони и територии, но трябва също така да обърнем внимание и на по-слабите регионите и територии. Трябва да им помогнем да станат по-конкурентно способни. И практиката ни към момента показва, че само най-големите и най-силни държави имаха възможност да се възползват от средствата от, тези, от този фонд колеги да споменаха този факт преди мен. Това означава, че някои територии ще бъдат много силно развити, а пък други ще бъдат засегнати от изтичането на мозъци и т.н. Така че ако говорим тук за е, регионална политика и за резултатите от прилагането на тази политика, смятам, че регионалната политика страда от е, нашите предприятите от нас действия. Подкрепям докладчика и смятам, че би трябвало да дадем възможност на всички държави членки А пък държавите членки трябва да приобщат всички региони и да им помогнат да вземат участие в тази програма. Това значи също така, че трябва да започнем да обмисляме различни пакети и прагове и ако дадена държава членка или даден регион не е използвала финансовия пакет, на който е имало право, може да върне тези средства в общият пакет, след което тези средства да бъдат пренасочени към най-добрите проекти. Ако не действаме по този начин, се опасявам, че няма да постигнем целите си и няма да можем да гарантираме, че по-голямата част от средствата ще бъдат успешно разходвани. Освен това, за първи път в историята селското стопанство се включва в приложното поле на Хоризонт Европа. Отделят се специфични средства за новаторството в областта на селското стопанство. Ето защо е важно тази възможност да се използва не само в по-развитите държави, но и в по-слабо развитите. Така че нека всички да се вслушаме в доводите, които се разменят днес и да си дадем сметка, че всички държави членки би следвало да имат право да използват средства от тази програма. Благодаря ви, господин Хауърд, има думата. Thank you, uh, Madam Chair. Uh... Благодаря ви, госпожо председател. Една от целите на Хоризонт програмата Хоризонт е да разработва научно-изследователската дейност и капацитета на нужната дейност в Европейския съюз и в това отношение програмата Хоризонт играе много важна роля в засилване на европейската конкретна способност, включително и в областта на промишлеността, тъй като Европейския съюз играе водеща роля в областта на научно-изследователската дейност. Искам само да ви предупредя, че другите развиват и економики по света наливат все повече и повече средства в научно-следовска дейност и в отлични научни постижения, отколкото Европейския съюз го прави в момента. и е, смесването на финансиране от програмата Хоризонт с национално финансиране на швейцарска дейност, както каза госпожа Малети, че е много важно, действително, но държа само да отбележа, че ръководителите на манифактурната индустрия и а, е, ръководителите в областта на научно-развойната дейност искат да се правят научни изследвания там, където има смисъл от тях. Това е чисто и просто факт а ми се струва, че целта на програмата Хоризонт Европа и на политика е да разработи капацитетът за отлични постижения, а не да заменя отличните постижения с нещо друго. По този начин нищо няма да спечелим. Развитите региони не печелят нищо от това, не печелят нищо от това научни изследователи, които постигат отлични резултати. Ето защо трябва да гарантираме, че изследователските центрове и научно-изследователските институции, които отговарят на изискванията за качество, могат да се разработят в регионите, които се нуждаят от тях, които трябва да могат да запазят таланта на своите граждани. Така че да, трябва да намерим възможно най-добрият микс между научно-изследователската дейност на местно равнище с най-високите постижения в научно-изследователската област. Няма как да противопоставим едната цел на другата. В крайна сметка, никой от водещите ни изследователски центрове не е готов да отстъпи от своите позиции. Благодаря ви. А сега давам думата на представителите на Европейската комисия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика, господин Фан Нистелрой, както и на докладчиците в Сянка за много интересния дебат, който се провежда днес. Първо искам да благодаря по-специално на господин Фан Нисталрой, който се посвещава на тази тема от години, свързана с синергията между рамковата програма и Хоризонт Европа. Хоризонт ние виждаме, че много от вашите изменения дори отиват отвъд предложенията на комисията, свързани с тази синергия. Първото нещо, което искам да кажа е, че господин Ван Рой се позова на междинната оценка на която бе споделена и с господин Ламита. Се казва, че трябва да има много повече синергия между европейските програми, националните и регионалните програми, тъй като това ще има по-положително влияние върху иновацията и по принцип това е нашата амбиция в рамките на Хоризонт Европа, но както и подобна цел е залегнала в структурните фондове и програмите, свързани с тях. В Хоризонт Европа бихме искали да включим специфични начини за постигане на синергия и много от измененията, които са предложени от вашите членове, са в тази посока. Ще се спра само на основните проблеми, но разбира се, сме готови да ви предоставяме допълнителна информация и коментари в писмен вид. Първо искам да се спра на проблема свързан с териториалното измерение на програмата. В редица изменения се набляга на териториалното измерение. Ние считаме, че под подкрепата на най-добрите проекти, на отличните проекти, ще има последици върху развитието на териториите и регионите. И че това е един от основните критерии, разбира се, но в някои а, области, в когато става дума за последица, става дума за тер... последици в върху а, територията. Но като цяло не смятаме, че този критерий трябва да се отнася за цялата, а, за цялостната и за същността на програмата, за да не се получи а, конфликтно ситуация. Но при всички случаи териториалното измерение присъства винаги. Може би не, не трябва да, го, да се позоваваме на него навсякъде, но като цяло то трябва да бъде е, и видимо и да бъде подчертано в различните аспекти. Второ. По изясняването на някои дефиниции. Готови сме да разгледаме предложенията в тази насока. Някои от тях ни се струват много разумни. Но от, друг, но от друга страна, колкото повече навлизаме в а, подробности, колкото повече експ, експли, експлицитно обясняваме нещата, толкова повече ограничени и пречки си поставяме пред по-нататъчното осъществяване на програмата. Така че е, трябва наистина да, да видим коя е най-добрата дефиниция, която може да е, бъде включена в правното основание, като същевременно не изпадаме в прекалено много подробности самите дефиниции трябва да намерят правилното място а, и по-специално, що се отнася до трети стълпа и иновациите в хоризонта 2020. Дефиницията е, е, е включена, но може би не е достатъчно експлицитно посочена или не е достатъчно видима. Също така искам да се спра на едно друго измерение, което ми се струва от огромно значение допълняемостта, синергите, е, взаим, взаимното допъл, допъл, допълнане и един от е, преждеговорящите спомена, че синергиите не, не трябва да се ограничават само в областта на социалните фондове и е, сближаванията. Те трябва да, те трябва да присъстват в е, всички е, оси и направления, като цифровизацията, е също така може да се наблегне на, допъл... на програмите, които биха могли да се възползват от а, този подход, но като, цяло, но като много правилно се споменава печата за отлични постижения и другите програми. Разбира се, ние не отхвърляме това предложение, но може би би трябвало да не се ограничаваме само с тези програми и да предвидим един по-широк обхват. А, както спомена господин Фан Нистелро и други докладчици в сянка. Всеки опит за превъзмогване на трудностите, възникващи при е, съвместно използване на фондове, трябва да бъде е, разгледано имаме нови възможности, които ще проистечат от промените в правилата за държавните помощи, така че за бъдеще използването на различните инструменти ще бъде улеснено. В доклада също така се споменава възможност възможността на трансфери от една към друга програма. Това е една възможност за постигане на синергия, не единствената, разбира се. Споменах за печата за отлично качество или постижение. Там не става дума за трансфер, а по-скоро за сътрудничество и за допълване на различните е, подходи. Необходимостта също така проектите да бъдат е, достъпни и за регионалните оператори, което не винаги е така за сега. По предложението в член 19 алинея 5 боим, считаме, че не трябва а, това да бъде, да се ограничава с осъществяване само в проектите, а да включиме и програмите. Така че, ако искаме да не се сблъскваме с някои технически а, трудности, не трябва да навлизаме в прекалено много подробности. И последно предложението за промяна на наименованието на третия стълб. Отбелязваме си това предложение е, разбираме какви са аргументите, е, които продиктуват подобно предложение. Така че и ще спра до тук, но само да кажа няколко думи за необходимото допълнително сътрудничество с Европейският съвет по иновации. Господин Фан Нисталрой го спомена, както и някои от докладчиците Сянка. Естествено, че подобно сътрудничество трябва да се осъществява, но най-добрият инструмент за постигане на това сътрудничество ще бъде използването на блока, екологичния блок на екосистемите и, и това ще, ще, ще бъде следващото предложение, което ще направи Европейският съвет по иновации. Допълнителни коментари ще ви спратиме в писмен вид. Благодаря ви, господин Фан Нистелро. Искате ли да приключите и да кажете няколко думи в заключение? много съм щастлив от тази дискусия. Благодаря ви много за всички бележки и коментари, които наблягат на а, синергията, която трябва да постигнем, които трябва да постигнем и начина по който можем да усъвършенстваме а, цялостната дейност. Обсъдихме различните начини за използване на средствата, с които ще разполагаме. Комисията предлага да бъде създаден Европейски съвет по иновации, но този съвет не трябва да действа тук малко, там малко и така нататък. Не, тъй като нашата цел е да привлечеме и да помогнем на регионите и териториите, е необходимо да видим как да насочиме тези средства към тях, т.е. как да постигнем синергиите, които ще ни позволят да помогнем на регионите и на териториите, а не да, реш... да мислиме и да разграничаваме правомощията на едните от правомощията на другите. Не, не, не може Европа да продължава да се развива небалансирано и да има толкова големи разлики между регионите. Европа се развива с различни скорости, но не можем да оставим Европа да не се възползва от всички възможности. За това нашата задача е да продължиме да работиме с ИТРЕ за постигането на отличните постижения. Отличните постижения, отличните резултати са нашата цел – Също така ще излеземе с резолюция, която ще бъде гласувана в пленарна зала, посветена на економиката на интелигентното развитие. Многократно сме говорили за, за интелигентните градове, развитието на интелигентните градове. Но всичко това, за което говориме тук, трябва да намери а, е, своят осъществяване по места. Създаването на клъст, клъстери, на отличието в Южна Европа, Източна Европа, както и разбира се в Северна и Западна Европа. Благодаря ви за всичко. Очаквам вашите изменения. Благодаря ви. Срока за внасяне на изменения е 2 октомври в края на деня в 6 часа на 2 октомври. Значи не можем да имаме почивни дни. Не, нямам, нямаме почивни дни. Знаете, че тук графика на ИТРЕ не ни, не ни позволява да удължаваме сроковете, ако, искам, ако искаме да има време за превод и така нататък. 2 октомври, 6 часа. О, Боже, казва господин Фаннистора. Благодаря. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред разгледане на проект за становище за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Нашият докладчик е господин Дойч, водеща комисия, комисията по заетост. А сега ще дам думата на господин Дойч. Съжалявам, заради проблемите с превода, но сега имате думата. Скъпи колеги, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията е нещо, което всички познават. Мисля, че няма нужда да ви обяснявам за какво става дума? Става дума за един от основните инструменти в европейската политика, която има за цел да подпомага а, хората, които са били съкратени вследствие на преструктуриране на а, предприятия в Европа. Говорим за инструмента който гражданите на Европейския съюз могат да разберат, кой, чието последици а, могат да изпитат. Това е един инструмент, който ни помага, който подпомага борбата срещу безработицата. и е който може да помогне на милиони хора. През март комисията излезе с предложение за регламент – за продължаване дейността на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията след 2020 година, тъй като първоначално ставаше дума за един извареден краткосрочен фронт, фонд. Всички реагирахме положително на предложението на комисията, като от доста време настояваме за упростяване на процедурите за получаване на средства от фонда. За да може този фонд да бъде по по-полезен и бюджета, за да може средствата да стигат по-бързо до бенефициентите. Ще се спра на три проблема, свързани с фонда. Първо, струва ми се, че от основно значение да се опростат процедурите и да се намали, да се намали прага за кандидатстване от 250 на 150 съкръщения. Защото най-често малките и средни предприятия са онези, които стават жертва на глобализацията. Така че много, много редко сме в а, а, едно малко или средно предприятие ще е, извърши 250 съкръщения. Затова смятаме, че е, прагът наистина трябва да се намали на 150 на второ място. Трябва да се вземат е, мерки за упростяване на процедурите от една страна и за ускоряване на процеса на обработка на заявленията. Оценките на заявленията трябва да се извършва колкото може по-бързо. но в предложението на комисията се казва колкото се може по-бързо. Какво означава колкото се може по-бързо? Аз смятам, че трябва да се определи срок от 15 дни, 15 работни дни. защото в някои случаи е необходимо да се преведе е, заявлението, да се извършат много неща. Комисията си е дала възможност за обработка 60 дни. Аз смятам, че този срок трябва да се намали на 40 и в такъв случай ще имаме 40 плюс 15, 55 дни ще бъде срока за реагиране, за да можем наистина да помогнем на хората, които са жертви на, съкр... които, са жертви на съкръщение. И третото ми предложение е свързано с съфинансирането на фонда. Европейският Европейският социален фонд трябва също да бъде част от финансирането и 50% от финансирането трябва да се поеме от държавите членки сега. Та също така бих искал да се, да се спра на следното. В момента процедури започват след масови съкръщения. Струва ми се, че не трябва да не изчакваме да се бъдат съкратени 250 души, а 150, както казах, и процедурата не трябва да се задвижва след края на съкръщенията, колкото се може по-бързо, за да можем наистина да помогнем на засегнатите лица, лица да, бъдат, да се върнат към а, пазара на труда. Много моля докладчиците в сянка да бъдат много кратки, тъй като нямаме много време. Господин Монскор. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика за качествената работа. Така можем да подходим към темите, изложени изключително добре. Имайки предвид глобализацията, Европа има нужда от ефикасен инструмент за приспособяване. Това е един добър инструмент за своите цели. Този фонд е ефикасен и помага, съпътства работниците. Нивото на подкрепата на този фонд за връщане на работа на работници е отлично, дори на места, където е изключително висока безработицата. Той дава възможност за психологическо съпътстване в засегнати райони от затворени предприятия. Той се организира на цялата територия един такъв процес на съпътстване – до 27 година трябва да има по-добър достъп до този инструмент, да се упростят правилата и процедурите. Комисията предлага да се улекоти използването и да се разшири периметъра на действието му. Тук с огромно удоволствие мога да кажа, че има голямо желание страна на комисията, както каза и докладчика, да спадне нивото за задействане на този фонд, когато става дума за безработица. Аз съм депутат от департаменти, които не са на територията на Европейския континент и смятам, че трябва да се използва този гъвкав инструмент. Също положително посрещаме включването на климатичните измерения в този фонд. Така Европа ще може да предугади климатичните изменения, не само да реагира на тях. Господин докладчик, ще направя някои предложения за изменения, за да допълни вашето предложение за нормативни текстове. Мария Рена, благодаря на нея. Тя представлява комисията по заетост. Знам, че са мнози на хората тук, които смятат, че безработицата сред младите хора е едно от големите предизвикателства пред нас – Смятам, че трябва да се интегрират да, жените или дамите, както и младите хора, които не са били обучени и не са в момента в процес на учене. Имаме и съответни региони, където има висока безработица на 10%. Жените трябва да могат да работят и да не са обект на уволнение при преструктуриране. Next... Благодаря. Следващия докладчик е в сянка от ЕКР. Тук ли е? Не е тук. Госпожа Катайна, заповядайте. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset myös raportoijalle. Благодаря. Благодаря на докладчика. Комисията преразгледа този фонд Намали се прага за уволнение от 500 на 250. Увеличи се приложното поле, така че това е положително. Но тогава какви ще бъдат последствия, да се питаме. Може би дребни задействания на фонда, което ще увеличи административните разходи и ще увеличи времето за обработка на документите. Разшири се мобилизирането на фонда значително от страна на Европейската комисия. Трябва да помислим дали е добре всъщност да се понижи прага допълнително, както казва докладчика, от 250 на 150 човека бих искала да разбера какви биха били последствията от една такава промяна на практика и как фондовете ще се използват. Този фонд е специален инструмент, който се използва при специални обстоятелства. Трябва да може да реагираме с него на основни проблеми на пазара на труда. Той се използва там, където Европейския съюз може да има добавена стойност. Държавите членки в крайна сметка носят своята отговорност за развитие на пазара на труда, системите а, за образование. Съгласна съм с докладчика, че обработката на заявките трябва да се ускори момента това отнема 6 месеца или до 6 месеца. Това не е бърза реакция. Това е. Благодаря. Thank you very much. И аз ви благодаря. Госпожа Валина я няма. Госпожа Вана. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich kann mich sehr kurz fassen. Es ist ja allgemein bekannt, dass die Grünen dem... Uh... Благодаря. Всички знаят, че зелените смятат, че това е много положително. Очакваме отлични преговори с колежката. Наистина, приложното поле трябва да бъде разширено и да включва прехода към нисковъглеродната економика и въздействието на цифровизацията. Това винаги е било нещо важно за зелените. След това тази промяна от 250 на 150 при съкръщенията е много важно. Предприятията в много райони не са много големи, така че загубата на 150 работни места оказва огромно въздействие. Също така искаме да се оптимизира бюджета, както и процедурата за уведомление. Според мен това е важен инструмент за политиките. Госпожа Дамато. Благодаря ви. Колеги, както знаете, общата цел на тази програма, фонда за приспособяване към глобализацията, всъщност е да покаже солидарност и да се даде подкрепа на работници, които са освободени от работа или други такива, когато се случи преструктуриране, което не е очакване. Работниците усетиха на гърба си тази глобализация, като например промяната на търговските потоци, търговски спорове, економически спорове, финансови кризи. Те може да окажат пряко въздействие върху работните места а, и то пагубно въздействие. В своя документ Европейската комисия по посочва комбинирания ефект на глобализацията, свързана с търговията и технологичното развитие, като основни двигатели на търсенето на високо квалифицирана работна ръка и намаляването на работни места, на работните места, където е нужен нисък ценз. Нужни са добри инструменти, за да се преодолеят тези странични ефекти. Трябва да се развие технологичния прогрес от тук на сетне. Мики предвид принципите на устойчив и солидарност, можем да предугадим едно такова отрицателно въздействие на технологиите, на глобализацията и така да засилим социалната защита. Нещата могат да се подобрят, според мен, в настоящата програма. Нужна е добра подкрепа за работниците. Трябва да се вземе предвид и третия сектор, където въздействието на съответни кризи идва малко по-късно не е като при индустрията. За да опазим тези работници, както и самонетите, са нужни различни мерки. Там, където се предвижда някакво брожение по пазара, е нужно да се защити и така наречения трети сектор. Трябва да се действа превентивно, според мен. Също така, всички работници трябва да имат достъп до такава помощ. И тези, които са на безсрочен договор, и тези, които са на срочен договор, както и на самонайтите. Искам да подчертая, че при извънредни обстоятелства този фонд трябва да помогне за реконверсията, преобръщането на професионални сектори и други сектори, които са засегнати от съкръщаване на работните места – Процедурата за мобилизация е разгледана от Европейската комисия и тя твърди, че е много тежка и дълга. Много държави членки казват, че са имали проблеми, когато правят задълбочен анализ на обстоятелствата, при които се е случило съответното събитие, което е довело до загуба на работни места. Трябва да се подобри финансовия капацитет, както и възможността за участие, да се улесни искането за техническа помощ, още преди да се подее заявката, защото а, загубът на работни места може да е внезапна. Държавите членки трябва да са готови да действат незабавно и да излязат с заявка без да се бавят. Благодаря. Thank you very much. Now... Благодаря. Господин Ван Нистелро, аз съм активен, ще се опитам. Подкрепям подхода на колегата. Иска ми се да имаме тясна връзка между този инструмент, фонд за глобализация и фонд за, не знам как да го нарека, да се преборим с отрицателното въздействие на освобождаване на хора заради економиката, защото то може да е всичко положението. Голямата част от заявките, които идват, например, банковия сектор от Нидерландия, те имат пари. Едната седмица има такова решение. Ало, глобализация. Ало, глобализация или Air France. В социалния фонд има точно това, което имаме. Подготвяме хората, за да могат да отговарят на новите изисквания на пазара. Знам, че има две нива – Имаме социален фонд, който е на децентрализирано ниво, ние сме на централизирано, но ако паднем до 150, може да се случи. Може толкова често да се случва, да. И се ще се питаме, това глобализация или просто освобождаване на хора, защото искат да печелят повече пари определеното дружество, рационализират, имаме и КТ. Hello Globalization Fund, казва оратора. И това и в държавите членки, и на други места, където имат социални политики. Сега то е отделен инструмент и тези пари да отидат за хора, за други работни места. Това може да е свързано с социалния фонд. Социалния фонд е навсякъде – 150 работни места може много често да се срещнат във всички страни на Европа. Дебатира се по-рано това в тази комисия. Само една мисъл. Represent... Давам думата на представителя на Европейската комисия, госпожа Вълчанова от Генерална дирекция за ЕД. Благодаря. Благодаря на докладчика за становището, което излага. Бих искала да коментирам предложенията, свързани с прага. Наистина анализирахме задълбочено колко освободени работници биха оказали въздействие върху всички държави членки. Знаем, че в държавите членки пък са различни. Настоящия брой 500, е намалихме го на 250, напълнихме го на половина. Това е свързано най-вече с малките държави членки не е толкова релевантно при големите, но това е баланса, който установихме. Ще отбележим всички дискусии, които провеждате тук, както и вече изразените от ваше становища. Що се отнася до продължителността на процедурата, това е много технически момент. Може двустранно да го обсъдим, но 15 дни е невъзможно, защото само за превод на всички езици имаме нужда от 3 седмици. Така че дори превода, писмения превод отнема повече от това, което вие предлагате. Но пак казвам, нещата са много технически, може да ги обсъдим в двустранен план по-подробно. Що се отнася до съфинансирането, благодаря, че подкрепяте предложението на комиста да се хармонизират е, различните фондове, социалния фонд и този. Имаме оценка на заинтересовани страни и еднаквото ниво на съфинансиране ще бъде оптимално, когато говорим за бъдещето след 2020 година. Отбелязвам си подкрепата, която мнозинството от вас изразиха в дебата за разширения обхват и това, което комисията предлага като предложение за задействане, например нискокарбоновата економика, въздействието на цифровизацията и така нататък. Решихме да не удължаваме фонда що се отнася до младите хора, които в момента не се обучават и не работят, защото смятаме, че има други фондове, които Европейската комисия предлага, например SFE Плюс и други, които са пряко насочени към този проблем. Този проблем все по-малко съществува последните години, благодарение на развитието на економиката когато говорим за банковия сектор. Имам два коментара, две пояснения за банковия сектор, споменат от господин Ван Нистелрой и подкрепата за дружествата. Банковият сектор е подкрепен не заради глобализацията, а заради въздействието на финансовата криза, защото по-настоящем този фонд се занимава и с това въздействието, последствията от финансовата криза. Нидерландия ясно аргументира кандидатурата си точно с това въздействие на економическата криза, така че това не бива да се свързва с глобализацията. Имаше и коментар, или поне така чух в прехода, за подкрепа на дружества. Искам пак да повторя факта, че ние подкрепяме единствено и само работници, които са освободени, т.е. ние подкрепяме работниците, а не дружеството. Много е важно това да не се забравя, когато се обсъжда. Става дума за европейските работници тук в Европа които биват освободени след отрицателно развитие. Да, в бъдеще ще бъде много повече от глобализацията, тъй като нямаме все още дефиниция, или поне ние не знаем да има такава дефиниция. Обаче в бъдеще няма да става дума само за глобализацията. Мислям, че последните 10 години той се, фонд се превърна в марка особено за онези, които са извлекли полза. Искаме да запазим това име като марка и фондът да се нарича фонд за приспособяване към глобализацията, защото всичко днес е свързано с същата тази глобализация. Благодаря. И аз благодаря. Господин Дойч, да приключите дебата. Thank you very much. Uh, három nagyon rövid megjegyzés az időgazdálkodás Сега някой някои кратки коментари. Не искам да навлизам в подробности. Благодаря на всички колеги за коментарите и за приноса. Аз лично искам да подчертая още веднъж следното. Всички знаеме, че Европейския фонд за приспособяване към глобализацията играе роля на допълнителен инструмент, който има за цел да спомогне за управление на дадена криза, т.е. да спомогне за връщането на безработни лица на трудовия пазар но същевременно той може да спомогне за създаването на работни места на даден, в даден регион и така нататък. Но като цяло има други инструменти, които могат да подпомогнат подобряване или усъвършенстване на трудовите условия или на трудовата среда в даден регион. Тоест, повтарям още веднъж, става дума за едно допълнение Готов съм да включа а, е, младежкото измерение или да наблегнем повече на младите. И наистина трябва да продължиме да работиме с комисията за изясняване на някои технически аспекти, особености, които не са винаги много ясни. Но аз разбирам, че след като се получат заявленията, те трябва да бъдат преведени, но след това комисията разполага с 60 дни за оценка. Все пак. А, а просто имах предвид а, а, понятието as soon as possible, което се появява в предложението на комисията. Според мене трябва да се определи един срок 15 дена или 20 дена, да речем. Но просто трябва да има цифра. Защото не може да се каже просто колкото се може по-бързо. Благодаря. Времето ни притиска, както винаги. По всички становища имаме натиск на сроковете имайки предвид заседанието на комисията по заетост, кратък срок за изменение, 5 часа след обяд, сряда, 3 октомври. И ще ви замоля да подготвите измененията на английски, ако това е възможно. Да бъдете готови с становището за гласуването в комисията по заетост. И така, сряда, 5 часа, 3 октомври – благодаря ви много за дискусията. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Представяне на проекто становище за създаването на програмата Инвестирай в Европейския съюз, водещите комисии, бюджет и ЕКОН. В съдействие. Докладчик от наша страна госпожа Вестфал.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 Структурните фондове искат да подобрят живота на хората в цяла Европа, регионите, създават работни места, изграждат инфраструктура, борят с климатичните изменения, подкрепят университети и МСП. Нашата комисия иска да продължи това финансиране дори при по-малкия бюджет – Искаме тази подкрепа да не бъде успорвана. В бъдеще може да успеем да финансираме по-малко проекти, защото може да има по-малко средства. Защо го казвам това? Защото смятам, че това, което се случва, е ясно. Имам големи резерви по предложението на Европейската комисия за програмата Инвестирай в Европейския съюз. Целта тук е да се мобилизират частни средства, защото така имаме ниво на гаранция. Това може би е логично, но в действителност това може да сработи за някои проекти, но не за всички. Има проекти, които чисто и просто не могат да влязат в тази шапка, която се опитваме да нахлупим на всички. Те ще бъдат от полза за местни общности, за региони, защото са отлично, отлично изработени, но така както е замислено общото управление, става ясно, че те няма как лесно да бъдат финансирани. Смятам, че предложението не е добре замислено. Структурните фондове са създадени за инвестиции, за насърчаване на инвестициите и е, тази програма трябва да върви с тях. И докладчиците по общия регламент подкрепят тази идея. Да, нужни са синергии, но не би трябвало да се смесват двата инструмента. Следователно, според мен, а, смятам това, което е написано с държавите членки да бъде заличено. Аз а, изготвям нещата от името на нашата комисия. Според мен трябва да се съсредоточим ясно. А, отлична е идеята да се инвестира в Европейския съюз. Тази програма е отлична в известен смисъл. Много е по-добра от ЕФСИ. Дори е по-добра от ЕФСИ 2. Има консултационна платформа Това е една отлична идея. Смятам, че ще има информация не толкова за инвестициите в рамките на тази програма InvestEU, но евентуално и по други теми може да искат да получат информация за това как да се получи подкрепа от структурните фондове. И ако този съвещателен център е свързан с InvestEU и не свързва хората с правилното финансиране, то те няма да могат да получат необходимата подкрепа. Затова се безпокоя от раздробяването и искам да се върна на казаното по-рано. То бе по-широко като структура и смятам, че промяната тук настъпва в голяма степен. Това е основното, което искам да кажа. благодаря на секретарията. те ми помогнаха много по това становище. Много подробна работа е разработена. Благодаря. Вече получих много идеи, но очаквам изменения от колеги. Can... Благодаря. Продължаваме с докладчиците в сянка. Госпожа Спираки. Някой ще говори от името на госпожа Спираки. Няма да е днес. Добре. Аз съм съгласен с общия подход трябва да знаем, че най-вероятно мисленето в началото на периода е различно от това в края. Има държави, които не се представят добре и то много не е добре, когато не са разходвани средства, може да възникне възможност да не се върнат средствата а тези средства да отидат в InvestEU. Но това е Хоризонт Европа, то е друго. Там има планиране в началото, но може да има голям интерес. Някои държави членки. Недоразходените средства, примерно в средата на периода, да погледнат и да кажат има един момент, в който държавата членка може да каже, ще използваме ли този инструмент, използвахме ли го, така че да не се връщат средства. Това е въпрос. Аз не казвам, че това е становище на НП. Казвам просто, че това е един вид дебат. Благодаря. Господин Яковчич, не. Извинявайте, не. Госпожа Томашич, вие имате думата. Благодаря. Програмата Инвестирай в Европейски съюз трябва да даде гаранции за бюджета, подкрепа на инвестициите и достъп до финансиране в Съюза. Този единен фонд за гаранция надгражда над опита по ЕФСИ. Комисията смята, че нови инструмент трябва да оптимизира въздействието на бюджета, като дава една оптимизирана структура, която да регрупира съществуващи инструменти под една шапка. Благодаря госпожа Вествал. Тя се съсредоточава върху тези два инструмента както и ролята на регионите в програмата Инвестирай в Европейския съюз, включително ролята на местните органи на властта, както и партньорите, които работят с тях. За МФР е от 20-27 година комисията иска намаляване на средствата по всички фондове FC с 10% в сравнение с настоящата МФР. Е. Предложението за регламент за общо приложимите разпоредби казва, че средствата от ЕФСИ могат да бъдат разпределени и да отидат в InvestEU или да бъдат прехвърлени в други инструменти. 5% от общата сума на средства, които са подо споделено управление, могат да отидат в Инвестирай в Европа. Това ще насърчи обаче държавите членки да изтеглят средства от проекти по политиката за сближаване. Едно просто прехвърляне на средства, което да доведе до намаляване на средства за проекти по сближаване, не би било решаващ, не, не, не е решението на проблема. Подкрепям докладчицата, която казва, че трябва да се заличи частта за държавите членки в програмата Инвестирай в Европейския съюз. Благодаря, господин Ячев, Яковчич. ми да се se ja isto тако кратко включим у ovu raspravu. Съвсем кратко да кажа аз няколко думи. Някои мисли мога да споделя с вас. Първо. Гърция иска да nadamo se svi i uspješna inicijativa. Međutim, ja postavljam jedno osnovno pitanje. Има интересно предложение. Имам един основен въпрос. Комисията има водеща роля вместо ЕИБ, инвестиционната банка. Въпросът ми е как комисията ще поеме съответните рискове и как комисията изведнъж се превръща в банка. Това е тема, която трябва да се разгледа много сериозно. Ако искаме да привлечем инвестиции, ако искаме да насърчаваме инвестиции, то тогава това води до определени рискове и някой трябва да поеме рисковете. Що се отнася до FC, и Б. това, че дадахме риска на Б, това беше добре решение. Та това е един от въпросите ми. Следващия ми въпрос е следният. Там може да не звучи политически коректно. Предложението на комисията дава приоритет на по-големите страни Германия, Италия, Франция. Искам да намерим пътя за малките държави членки, пред които да има повече възможности по този фонд. Защото малките държави имат нужда от повече инвестиции, тъй като има изтичане на мозъци, има безработица. Хиляди напуснаха Харватия последните няколко години населението спадна а, с половин милион. Това е драматично намаление. Имаме нужда от инвестиции, особено в източноевропейските страни. ЕФСИ прости процедурите до известна степен – и мисля, че това трябва да се вземе предвид в бъдещите предложения и програми. Също така не бива да забравяме бъдещите потребности от инвестиции. Често казваме, че повече няма да инвестираме в инфраструктура, но такива инвестиции са нужни. Инфраструктурата ще доведе до по-голямо развитие и до повече приходи. Всички знаем, че има много средиземноморски страни, където има висока безработица, особено безработица сред младите. Те разчитат основно на туризма. Нужни са инвестиции в този сектор, както и инфраструктура, която да подкрепя този сектор. Той е изключително важен, за да може младите хора да си останат на гръцките острови, например, ovo gleda na jugu Francuske и видим. А в Испания и Португалия. Бях в Южна Франция тази година. Видях какви са предизвикателствата пред туризма в тази страна. Надявам се да вземете предвид поне част от предложението ми. Благодаря, госпожа Вана. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпо... Уважаема госпожо Вестфал, бихме искали да ви подкрепим в вашето предложение. Съгласни сме с противопоставянето ви на прехвърляне на средства от структурните фондове към програмата Инвестира и в Европейския съюз. Поставихме на предишните подобни предложения за прехвърляне на средства към ЕФСИ. Няма нужда да ни се правят непрестанно едни и същи предложения, които имат за цел да отслабят инструментите за политиката на сближаване или да създаде нов инструмент, който да се съточава върху финансовите пазари трябва явно да го, ясно да го заявим тук в нашата комисия. За това сме се борили до момента. И всичко, с което сме се борили, принципът на партньорство, всичко, което се прави в областта на напредъка постигнат при изпълнението на програмите. Всичко, което сме постигнали към момента е поставено под въпрос. Не трябва да се пренебрегва становището на Европейската сметна палата. И стигаме до следният извод. Социалните инвестиции, напълно отсъства от настоящата форма на FC. И в това отношение отправяме много остри критики към този фонд и за това в този конкретен случай трябва да се противопостави на всяко прехвърляне на средства от структурните фондове към новата програма Инвестиции в Европейския съюз. Благодаря, защото Дамато има думата. От една страна, играмата, идеята за такава програма с един вид правила може да доведе до упростяване. От друга страна обаче, така както си представяше различни критични моменти и тук това производно на ЕФСИ също има проблеми. Има много неясни моменти, за които трябва да се намесим и то много решително. От прозрачността към допълнителността, спазване на принципа на допълнителност, както и лостови ефект, който се очаква и трябва да се действа твърдо, за да няма спекулативни балони. Трябва да се избегне използването на публични средства за подкрепване на финансови средства, които са прекалено рискови и хазартни дори. Държавите членки могат да допринесат към гаранцията на Европейския съюз с квота от собствени средства, какви, като например се прави по други фондове. Има много средства, които отиват и за не толкова развити райони. Европейската комисия обаче трябва а, ясно да го каже на държавата членка, която се възползва и не само да се използват за най-неразвитите райони, а там, където е най-доходно. Затова смятам, че трябва да има едно задължение за използването, да се отговори на истинските из... Е, е, нужди на районите. Един друг въпрос, който е неприемлив според мен и там ще направя големи изменения, е ролята на парламента. Не бива да забравяме, че ние сме единствените избрани. Европейската комисия ни направи пасивен наблюдател на този процес. С а, инвестиране в Европейския съюз се създава се създават допълнителни правомощия на Европейската комисия, която действа вече едва ли не като банка. Това не е ролята, нито задачата на тази комисия, ако искаме да спазим учредителните договори. Те си самодават, дават на себе си тези компетентности и изборът на финансовите партньори, конкретизацията на проектите, действията на съответните комитети оценката на риска и всичко това и още много са деликатни елементи, изключително важни, защото това са обществени средства. Това ще излезе с изменения, които решително са против предложението на Европейската комисия. Thank you very much. Много ви благодаря. Позволете ми и аз да направя няколко коментара след като чухме позициите на всички докладчици в сянка. Имам също така един въпрос към докладчика. Стремим се да постигнем полезни взаимодействия между различните инструменти за финансиране в рамките на Европейския съюз. Вариантът за прехвърляне на част от средствата по структурните фондове към програмата инвести... инвестиции в Европейския съюз е опционална възможност. Тоест, всяка държава членка може да реши да, го, да се възползва тази възможност или не. Да, госпожо Крал, ще ви дам думата. Но искам първо да задам въпросите си. че ние тук в нашата комисия трябва да сме много умни и разумни и да обмислим възможностите за предоставяне на повече гъвкавост на държавите членки при използването на всички инструменти. Като си имам предвид, че полезното взаимодействие е заложено от самото начало. Това е въпросът ми. Да, можем да заличим тази част от предложението. Чух каква е позицията на докладчиците в Сянка и в крайна сметка решението ще се вземе от комисията ни като цяло. Но пак исках просто да отбележа, че трябва много внимателно да обмислим по-нататъчните стъпки в разработването на политиката на сближаване и всичките инструменти. Още няколко човека поискаха думата. Господин Олбрихт, след това госпожа Крайл. Да, всъщност Нямам въпроси, защото бързам заседанието на комисията по бюджети. но си зададохме въпрос още по изготвянето на новата МФР. Какво всъщност е тази програма Invest S? Дали това е една голяма схема за гаранции на всички политики. Това е първият ми въпрос. Колкото разбирам, това е инструмент за осигуряване на гаранции. А вторият ми въпрос е откъде ще дойдат а, а, средства, от кои политики ще дойдат тези средства. Може би не само от политиката на сближаване, но се създават те наречените прозорци в а, Хоризонт Европа, в Еразъм и т.н. Как, как всъщност се предвиждат тези а, маржове. Всъщност тези маржове изчезват и се прехвърлят в друга част и друг орган, който управлява инструментите, тук става просто генерална дирекция ЕКОФИН, а не генерална дирекция научно развъдна дейност, например. Така че въпросът, който ние задаваме е следният. Какво ще се случи с политиката за сближаване? Знаете, че водим безкрайни разисквания за различните инструменти, които са част от политиката на сближаване, като програмата Джесика, например. Знаете какво се случва, когато някъде се за предвидят средства за определени цел. Те си изразходват. Така че разбирам държавите те се опасяват, че ще загубят средства и за тях това е стратегия, която им дава възможност да, си, да спестят пари и да предпочитат една много постелен процедура. Ето защо аз предлагам на докладчика действително да заложи в доклада искането на Комисията по региона да се предвидят финансова може в политиката на политиката на сближаване. Тоест, средствата, които ще се прехвърлят към InvestEU, би трябвало да се използват за марш в политиката на сближаване. И това е проблема. Трябва да се замислим за националните пакети и за политиката на сближаване. Вече може да обсъждаме инструментите и да обсъдим какви точно инвестиции могат по-добре да се осъществяват с посредничеството на банковата система, но всичко това трябва да остане в рамките на политиката за несближаване. Така че ви ам, препоръчвам да не се отказваме от а, този прозорец в политиката на сближаване. Ако заличим този принцип, средствата просто ще изчезнат и ще се прехвърлят към други политика. Това беше коментарът ми. Съжалявам, но трябва да напусна заседанието. Благодаря ви, госпожа Крал има думата. Благодаря ви. Всъщност не исках да взема участие в... Не смятах да взема участие в днешния дебат, но той до голяма степен съвпада с дебата, който проведохме по регламента с общите разпоредби. Там вече се предвижда заличаването на съответната разпоредба. Разбирам, че някои държави членки се опасяват, че ще загубят средства, но от друга страна съществува тази възможност да средства от политиката на сближаване да се прехвърлят към InvestEU. Е И ако това се случи, можем да сме уверени, че да сме сигурни, че тези средства няма да бъдат загубени, защото държавите членки ще ги използват. Те всъщност ще се разходват при една много по-простенна процедура в сравнение с споразумените за партньорство и всички други сложни административни процедури в рамките на политиката на сближаване. И ако тези средства се прехвърлят и се използват, ами добре, аз съм съгласна да кажем на Европейската комисия, вземете 20% от политиката на сближаване, прехвърлете ги Правете каквото искате с тях. Това ли очаквате от нас? Не може от една страна да приемем съкръщаване на бюджета на политиката, сближаване с 10%, а държавите членки от своя страна би трябвало поне да положат някакви усилия за успешно разходване на тези средства. Разбира се, инвестору може да се използва за проекти, които са, които са финансирани участи и от Хоризонт Европа и от Еразъм. Тази простена процедура е интересна за държавите членки. И ние, разбира се, искаме да подкрепим подобни проекти, като проектите Хоризонт Европа, например. Ако някоя държава членка ни каже, че се нуждае от а, средствата, заложени в а, политиката за сближаване за конкретни регионални проекти, трябва да имат възможност да използват Джесика и Ясперс. Така че, моля би, внимавайте с лобистите, които от различните държави членки трябва много ясно да си отговорим на въпроса защо ние сме тук в тази е, парламентарна комисия. Ние отговаряме за регионалното развитие, социалното, економическо и териториално сближаване. Ние не носим отговорност е, за е, огромните проекти, които държавите членки може би искат да я осъществяват, но които нямат нищо общо с регионалната политика. Така че, колеги, моля ви, Замислете се наистина каква е целта ни тук в тази комисия. Предупреждавам ви, че не бива да подценяваме проблемите, които може да предизвика InvestEU и последиците на тази програма за политиката на сближаване. Малетич. Благодаря ви, госпожа Малетич има думата. Много ви благодаря. Само две думи. Напълно съм съгласна с казаното от вас и от Ян Обрехт. Трябва наистина да се замислим защо политиката на сближаване се оказва толкова сложна в сравнение с а, програми като InvestEU или Хоризонт, програмата Хоризонт. Защо? Се оказва, че държавите членки са по-склонни да дадат а, пари за Хоризонт Европа или за инвестирал вместо за политиката на сближаване. Аз не виждам никакво опосяване с новопредложения регламент за общите разпоредби. Дори напротив, въвеждат се все повече изисквания и условия, отколкото през предишният програмен период. Така че действително трябва да се опитаме да упростим прилагането на политиката на сближаване. В противен случай, ако смеем да го постигнем, държавите членки няма да искат да превръщат да прехвърля средства към други програми. Да, казахте една, едно изречение за опростяването. Позволете ми и аз да кажа едно изречение. И това е част от а, дебата, който ще водим по регламент същите разпоредби, по всички други фондове и по целият пакет за МФР. Ако погледнете пакета, ще видите, че възоснова на постигнатите успехи през текущият а, програмен период се увеличава бюджета за програмите, които се управляват централизирано, а бюджета на програмите, които попадат по споделеното управление, намалява. И това е тенденция в целият пакет, защото централизираното управление по-лесно се управлява, по-лесно се аудитира, по-лесно се постигат бързи резултати чрез него. И в повечето случаи става дума за проекти, които лесно могат да се възползват от подкрепата на банките, на частните инвеститори и нататък. Всички останали проекти, които обсъщаме тук в рамките на регионалната политика, не са проекти, които могат да се финансират от банковия сектор. Но ако се противопоставим на единия проект или на другия проект, няма да помогнем с нищо на държавите членки. И тук не става дума за лобистката дейност на държавите членки. Тук говорим за процеса като цяло и как той ще функционира за бъдеще но тук стигаме и до другите предстоящи разисквания. Чухме представянето на доклад на проекта доклада, от страна на докладчика. Чухме докладчица в сянка. Сега ще дам думата на представителят на Европейската комисия, представител на генерална дирекция ЕКФИН. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за нейният проектостановище. Благодаря на всички допринесли за дебата струва ми се, че ще трябва да убедя доста, доста хора. Но тук в тази зала. Но най-напред ще ви кажа с няколко думи каква е основната ни цел. Както казахте да с първо, с пълно право, госпожо председател, те нареченият раздел на, държав... на държавата членка е принцип на доброволни начала за прехвърляне на средства към InvestEU. Чухме много за това, че местните власти трябва да имат право да решават, трябва да имат повече свобода. Ами нека да им дадем това право да решават. Целта е да се улесня полезното взаимодействие между европейското равнище и инструментите, по които има споделено управление и да се използва InvestEU като гаранция за проектите, които се осъществяват на териториално равнище. Ако даден регион иска да използва раздела на държавата членка, държавата членка ще е задължена да използва средствата в съответният регламент. Тоест не е, примерно, Каламбрия да е, допринесе със средства в раздела на държавата и да се финансират с него проекти в Пиемонте. Не е това целта на Европейската комисия. Смятаме, че държавите членки е, ще бъдат облагодетелствани от увеличаване на размера на инвестициите, защото имаме повече предвидено финансиране на процент, отколкото грантове. Знам, че има проблем с разпокъсването на финансирането, за това и сме се опитали да предвидим 14 различни инструмента с различни методи за финансиране, които попадат под обща шапка. Така че смятаме, че това разпределение между държавите членки и регионите е възможно и всички средства, които се прехвърлят към InvestEU, ще остане в ръцете на съответна държава членка, а пък държавата членка може да реши как да го използва за съответният регион. Т.е. споразумението за принос между Европейската комисия и държавите членки има за цел да разподели как ще се разползват средствата и разбира се, ние няма да допуснем прехвърлянето на средства от един регион към друг регион и предполагам, че колегите от Генерална дирекция регионално развитие няма да се съгласят с подобно нещо. В момента, в който се прехвърлят средствата в Инвест EU. тези средства, прехвърлени в раздела на държавата членка, ще подлежат на правилата на Инвест EU, а възоснова на правилата за управление и за контрол на EU ще се опитаме да опростим изпълнението на проектите. Знаете, че същия ден, когато предложихме Инвестел, предложихме и новите правила за държавна помощ. В момента те не са много лесно разбираеми и ние правим всичко възможно да ги опростим. Същото въжи и за смесеното финансиране на различни финансови инструменти и грантове. Непрестанно се оплакваме, че в момента е много трудно да се комбинират финансови инструменти за насочени към централизирано управляване или съвместно управлявани програми. И това наистина е вярно и се опитваме да упростим достъпа до съвместно финансиране, ако пък се окаже, че сме прекалено успешни, може би държавите членки ще имат нов стимул да прехвърлят средствата. А има и правила в, за времето, в което не са използвани средствата и ако средствата не са използвани своевременно, те се връщат обратно в съответната програма в политиката на сближаване. Европейската комисия ще пристъпи към подбор на партньорът, който ще изпълнява проекта. Както знаете, в момента единственият ни партньор е групата на Европейската инвестиционна банка. Едно от ключовите елементи на това предложение е да се увеличи броя на институциите, които ще имат пряк достъп до нашите гаранции. Смятаме, че това ще бъде здравословна конкуренция, която ще даде възможност на местните власти да изберат своят партньор. А пък по подушение на държавите членки ще се подпише споразумението за партньорство. Нека отново да подчертая колко е важно че програмата ни е отворена не само за групата на ЕИБ, но и за държавни институции на големите и малки държави членки, които ще имат пряк достъп до гаранциите. За малките държави членки е много трудно да изготвят проекти, които да са достатъчно големи, за да се ползват с финансирането на ЕИБ. А ЕИБ, не разбирайте погрешно, се опитват да намалят минималния допустим размер, но в някои държави членки действително това се оказва много трудно. И за това сме предвидили процесът за оценка по стълбовете съгласно финансовият регламент – за да могат държавите членки и националните им банки за развитие да имат достъп до нашите гаранции пряко. А пък ЕИБ ще продължава да е наш партньор, така ще могат да мине през групата на ЕИБ или не. Изборът е техен. Миналата седмица организирахме семинар, на който участваха редица държави членки, включително и Хрватската банка за развитие. Те проявиха интерес, защото по този начин могат да се занимаят с, раз... с проекти с, с размен на инвестиции, с които не могат да се финансират през ЕИП в момента. на коментара, че Европейската комисия иска да се превърне в банка. Не, не искаме да се превръщаме в банка. Както и в рамките на ЕФСИ разполагаме с разпоредби, които дават възможност на Европейската комисия да наблюдава и управлява риска. Това беше вярно и в рамките на ЕФСИ. Единствената разлика е, че изчислението и контролът на риска няма да се осъществява само от един единствен партньор за изпълнение, а от редицата партньори, с изпълнение с които ще работим и за това е много важно проектните екипи да са сигурни, че разполагат с надлежна информация, което обаче не значи, че по някакъв начин поставяме под въпрос надлежната проверка, която е банковият, банковото измерение на процеси, което ще продължава да се осъществява от нашите партньори. Ние обаче сме подотчетни пред Европейския парламент и в крайна сметка се предвиждат критериите и правим оценка на всички проекти, които са минали през EIB или през другите а, наши партньори на равни начала. Тоест ние не се стремим по никакъв начин да дублираме тяхната роля като банкови институции. И в отговор на някои други коментари разбирам опасенията ви Надявам се изказването ви да ви е помогнало да имате малко повече яснота. Колегата от Генерална дирекция Регионално развитие. Благодаря ви. Ще допълня накратко казаното от колегата от Генерална дирекция ЕКФИН. Някои от ам, доводи, които чухме днес, съвпадаха с коментарите направени по време на разискването на Омнибус, затова и много внимателно ги проследихме. На първо място става дума за финансови инструменти, т.е. не говорим за политически цели, свързани с политиката на сближаване, а метод за осъществяване. И в контекста на намаляващи бюджети трябва да се опитаме да насърчаваме е, разходоспестяващите проекти с цел увеличаване на усилията ни за подкрепа. Това, което казахте, госпожо председател, е, че тук говорим за принос на доброволни началата, Тоест, даваме една допълнителна възможност на държавите членки да разходват средствата от фондовете за регионално развитие чрез финансовите инструменти, като те имат тази възможност и съгласно регламентът са общи разпоредби. Те избират кой е най-добрият начин и кой е най-добре отговаря на техните потребности. Много е важно също така да подчертаем и предишните ни разисквания в рамките на обсъждането на омнибуса. Това не е възможност за прехвърляне на средства, т.е. това не са средства, които се прехвърлят политиката на сближаване и губят връзката си с нейните цели. Това е принцип на, прено, на, на принос и това е много трудно за разбиране явно каква е разликата. Средствата, които се прехвърлят в InvestEU са пряко свързани с първоначалната си цел, която е определена в рамките на споразуменията за партньорство или в, определена в периода на изпълнение. Средствата са обвързани с конкретен проект и с конкретни политики, т.е. средствата не са прехвърчат просто в инвестиру и там си остават. Не, тези средства трябва да имат за цел постигане на целите по политиката на сближаване на държавите членки. И те са заложени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 и се пасва всички принципи на споразумента за партньорство, включително и надлежен контрол и аудит. Сега всяка държава членка има право и възможност да обсъди, да обмисли дали това е най-добрият вариант въз основа на възможността и да използва ефекта на лоста за набиране допълнителни средства и способностите и за аудит и контрол. И накрая няколко думи за полезното взаимодействие. В рамките на настоящият програмен период беше възможно инструментите от споделено управление беше да допринася за финансирането и това беше възможно само в хибридната инициатива за МСП. Видяхте колко е сложна тя. Така че ако искате действително да има такава възможност и смятате, че тя е полезна, то трябва да се а, приеме един набор от правила, т.е. да има и ясна връзка, средствата да се прехвърлят в инвестио и да се управляват съгласно с на тази програма. Благодаря ви. Благодаря ви много. Благодаря за обясненията. Разполагаме с известен опит от Омнибус. Беше много полезно да изслушаме обясненията на Фин. Госпожа Вества. Сега, може би малко еретично ще ви се случи, ще ви се стори това, което искам да кажа. Ще повторя казаното преди две години. Не искам да жертваме политиката за сближаване в името на ЕФСИ. През последните години ние се обръщахме многократно към комисията с молба за упростяване на процедурите, за това да може да се из, извършват трансфери към регионите и за да можем да бъдем по-близо до гражданите. Аз работя от години в тази а, комисията. Тази комисия. Целта винаги е била да, упрос, да упростяваме процедурите, да търсиме повече гъвкавост. Моята работа моята задача беше да напиша становище, което, ако може, да предпази структурната политика. Да, да не бъде тази структурна политика пожертвана в името на друго. Става дума за средства, които трябва да бъдат а, насочени към подкрепа на малки и сред прият, малките и средни предприятия, борба с безработицата, заетостта, е, климатичните промени, защото това са нещата, които касаят нашите граждани, нали? Искаме да бъдем по-близо до гражданите. Ще обсъдим, разбира се, още е, многократно тези проблеми в рамките на дискусията за регламента за общите разборедби. Но всички други регламенти, всички регламенти, всички наши цели трябва да, се, да, да бъдат насочени към развитието на регионите, към близостта с гражданите. Мисля, че това, тази дискусия ще ще се провежда и провежда и провежда по моето становище, по дискусия по други становища, но при всички случаи смятам, че трябва да бъдем много е, е, силни и да устояваме нашите виждания. Благодаря. Бъч и Екон са водещите комисии. Те ще гласуват докладите си на тази тема на 19 и 20 ноември. Така че ние ще трябва да гласуваме е, становището си на 25 октомври на изваредно заседание в е, Страсбург и в такъв случай срока за е, внасяне на изменения е 4 октомври 12 часа. Разполагате, значи, един е, ден повече и ще ви помоля, ако е възможно, да внесете измененията си на английски на 4 октомври, 4 октомври, крайен срок. 4 октомври, 12 часа. If it's possible in English. По възможност на английски. Просто така ще бъдат улеснени нещата. И сега минаваме към последната точка от дневния ред. За съжаление сме закъсняли, но ще можем да продължим малко след 11. Става дума за обмен на мнение относно предложение за регламент на Европейския парламент относно механизъм за предоставяне на правни административни пречки в трансградичен контекст. Ние сме водеща комисия. Господин Вал, Валтенбург благодаря, госпожо председател. Ще говоря на, на родния си език, за да бъдат нещата по ясни. Съд... Трансграничното сътрудничество е изварено важно в Европейския съюз, тъй като 40% от европейската територия е, по, са погранични райони и повече от 30% от БВП се а, произвежда, генерира в трансграничните райони. Все трансграничното сътрудничество има огромен потенциал и може да се разрасне а, значимо. Много са проектите, които се провеждат и изпълняват в тези региони, но много често изпъл... изпълнението се сблъсква с пречки и проблеми. Да, например, между, между на границата между Германия и Холандия за упражняване на услуги трансгранично или за безработни, които не биха могли да намерят работа от другата страна на границата, но са възпрепятствани от админи... административни пречки. Комисията прилага нов инструмент за разгръщане на трансграничното сътрудничество. Освен на транстериториалните проекти, разполагаме с нов инструмент, който, в който има, разбира се, много разум, много интересни предложения. Много хора обаче са разтревожени от това че е, се предлага този, прилагането на този механизъм да е доброволно. Е, трябва ли да бъде доброволно прилагането, а не трябва ли да изискаме от държавите членки да премахнат е, трансграничните пречки за изпълнение на различни програми и проекти? моето стано... според мен ще трябва да се разработи инструмент за премахване на пречките. Ние всички трябва а, да дадеме своят а, принос за това. А, смятам, че държавите членки трябва да могат да изразят своето мнение за формата на механизма и да видят по какъв начин да приспособят съответните правила към собствените си специфики. В Нидерландия често се казва, че че прекалено, прекалено много, многото правила осложняват изпълнението на програми и планове. Аз смятам, че трябва да запазиме доброволното начало, като същевременно обаче имаме възможност да използваме механизъм за решаване на проблемите, като този механизъм трябва да предвижда и бъдещи проблеми и да имаме вече готови е, предварителни решения. Трябва да има също така и едно единно гише, към което да могат да се обръщат гражданите, които се сблъскат с е, пречки при една или друга дейност. Така че смятам, че държавите членки ще трябва да създадат някакъв център или контактен пункт към който могат да се обърнат гражданите. Тези, тези центрове или пунктове ще използват съответният механизъм, който може да бъде национален или може да бъде изработен от няколко страни, като примерно механизъм Бенелюкс. Мисля, че по този начин ще могат да бъдат решени някои трансгранични проблеми, но за това е необходима и политическа воля. Трансграничното сътрудничество от огромно значение, тъй като ще спомогне за растежа и благоденствието на тези региони. Сега господин Ван Нисталрой от името на господин Назеле. Господин Зелер е също е докладчик по инструмента, който, по който работихме по време на предишният е, е мандат. Та този нов инструмент трябва да бъде инструмент, който да допълва съществуващите. Но за да се разработи един инструмент, са необходими 4-5 години. Защото е необходимо да се създаде съответния орган, след това хората да се приспособят към начина на функциониране на този нов орган. И а, да се види къде, каква е добавената стойност на този на този инструмент. Така че най- най трябва просто да се набере опит. Вчера в НП имахме изслушване по Интеррек, по други. И този нов инструмент може просто да отнеме известна отговорност на държавите членки, които да се разтоварят от отговорността си, като го прехвърлят на този орган. Така че трябва да бъдем много предпазливи. А, мисля, че не трябва да бързаме. Нека да, да о, организираме едно изслушване, да се получим от опита на онези, които имат а, опит, както тук нашите, между нашите страни. Защо да бързам? Thank you. Thank you very much, Mrs. Благодаря, госпожа Крел. От името на госпожа Моркола, госпожа Моркола отсъства днес, така че аз ще, про, ще, ще прочета нейното изказване. Благодаря а, господин докладчик и докладчици Сянка за, за сътрудничеството. Аз смятам, че ще може създадеме условия за ефективното използване на, на този механизъм. Нека да се спра на някои проблеми. Някои някои е, трансгранични райони изразиха критично отношение към този механизъм, така че е необходимо да запазиме доброволно самото начало. Целта на този механизъм е, е граничните региони да могат да работят по-добре заедно и да могат е, е, да може да се получи растеж и благоденствие. Можеме да споменеме е, успеха на проекта Кил Страсбург е, или между Словакия и Унгария, но това са проекти, които вече функционират, които вече се изпълняват, въпреки че подготвителният период и административните пречки бяха много и Необходимо тук нататък да имаме по-малко бюрокрация, да наблягаме на конкретни проекти, които да имат пряки последици върху качеството на живот на а, гражданите, а, които да улесняват транспортните услуги, които да, да дадат повече разгръщане на бизнеса. Смятам, че ще можем да постигнем компромиси и благодаря ви за вниманието. Благодаря от името на ЕКАРЕ, кой ще вземе думата. Имате думата. Госпожо председател, говоря от името на господин Петровски. Европейската комисия предлага нов механизъм за упростяване изпълнението на трансграничните проекти. Комисията счита, че е нов инструмент инструмент е необходим и да може е, правилата на една държава членка да се прехвърлят в друга страна, ако е, местните власти са съгласни. Европейската комисия иска този инструмент да се използва на на всяка а, е, граница. Същевременно обаче в член 92D липсва а, подробности относно срок крайна сметка използването на този инструмент ще засяга много хора от представители на публичния сектор, частния сектор, организации, граждани и така нататък. Така че използването на инструмента може да да доведе до а, много широко приложение, а не само при изключени. И това може да доведе до задължително и непрекъснато налагане на правилата на една държава членка в друга държава членка. А, и, и, и това може да има много. Ем, тежки последици от законова или правна гледна точка. В, по време по, по време на изпълнението на даден проект трябва да може да има възможност за постигане на дерогация или да има споразумение между двете държави членки, подписано споразумение за е, е, даване възможност на използване на дерогация, т.е. да има споразумение, съгласно което е, правилата на дадена държава членка се прилагат в друга държава членка само изключи, в изключ, за изключителни случаи и за даден срок. А, така че. А, така че трябва много да се, да се внимава, защото това може да доведе до нежелани последици. Ми струва ми се, че а, инструмента на Европейската комисия може да бъде опасен и в крайна сметка а, процедурите ще са дълги и мисля, че в крайна сметка един а, под този механизъм не може да се използва за изпълнението на проектите по интеррект. защото се изисква много дълги срокове за, за постигане на, за получаване на средствата, за заявленията и така нататък. Господин Реп, Ропе. Благодаря, госпожо председател. Да, става дума за един важен проблем. В момента практиката е следната. всяка държава членка създава свой собствен механизъм и при изпълнението на дадени проекти се опитваме да приспособяваме механизмите и това води до удължаване на сроковете и това понякога може и да застрашава самото успешно изпълнение на проектите. Сега в рамките на Европейския съюз правят правилата са съпоставими, но когато става дума за сътрудничество с трети страни, нещата стават много по-сложни. Аз лично съм работил по проекти за сътрудничество с Беларус. Струва ми се, че комисията трябва да предвижда в международните споразумения разпоредби, отнасящи се до трети страни и възможността те да участват в проекти за сътрудничество. Същевременно трябва да се внимава с какво ще влезе в регламента за общите разпоредби, защото ако всяка държава членка прилага своите собствени правила, е, ще настане хаос. А, и начина по който ще пред да видим как и е, по, как, по какъв начин ще се, а, ще се прилагат правилата. Защото, примерно, ако става дума за а, проекти, които се а, изпълняват на руската или беларуската граница, нещата са съвсем други. Госпожа Дамато, много, много моля да бъдете кратка. Предложението на комисията е за а, упростяване от административна гледна точка. И за това смятаме, че предложението на комисията е, е в, върви в добра посока. Е, през последните години сме забелязали някои про, проблеми при изпълнението на трансгранични проекти. Примерно за някои университети, за някои научни центрове е трудно да получават средства за това. Трябва да подпомагаме онези трансгранични райони, които имат проблеми, сблъскват се с проблеми а, и които не могат да намерят решение на промените по Индерект. Така че необходими са от една страна средства и от друга страна институционна подкрепа за тези региони. С Този механизъм би могъл да бъде е, на доброволна основа. но понякога може да има разногласие между регионите от двете страни на границата. Едните да искат да прилагат механизма, а другите не или да има а, възможност за осъществяване на проекти от две, три и повече страни. В а, проекто становището се съдържат много добри предложения, особено основ, относно организацията, координацията и правната защита за онези, които работят и се трудят в тези региони. Представителя на комисията. Мадам Чермен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за изключително сбитото резюме, което направи. А, Искам да поясня няколко елемента, свързани с казаното от докладчика и докладчиците в сянка. Първо, искам да подчертая, че не прибързахме с това предложение, което не е дошло от никъде. Напротив, комисията започна дългогодишна дискусия, диалог с държавите членки, както и всички заинтересовани страни много от предложението, което направихме, бе поискано от много от заинтересованите страни. Искаме публично изслушване. Получихме вече много искания от региони, общини и други видове погранични заинтересовани страни след един така озрял процес на консултации. Инструментът, всъщност механизмът, според нас, допълва съществуващите инструменти в набора за сътрудничество. Едното е финансова подкрепа, всички погранични получават такава по интерех. След това възможността да се създадат трансгранични правни субекти. Това е Европейската група за териториално сътрудничество. Но дори група за териториално сътрудничество се регистрира по законодателството на една държава членка и следователно не може да си избере какво да прави, когато прилага трансгранични проекти и инициативи. Третият инструмент който създаваме, е един процес, един механизъм държавите членки да разрешат проблеми които дори може да не са предвидели, когато са приели национални правила. Само исках да го изясня. Направиха се много коментари за риска, това, че лобисти ще искат промяна в законодателството. Не мисля, че това е реалистична перспектива. Обхватът на регламента почива върху идеята за въвеждане на нови обществени услуги или инфраструктурни проекти. Не става дума да има лоби, което да иска промяна в законодателството. Трябва да има конкретен проект или инициатива, които да се крият зад съответното искане. По външните граници бих искала да посоча, че това е регламент. Той ще е приложим само в държавите членки. Вече получихме коментари от Швейцария. Те казаха, че биха искали да са част от процеса и ако Швейцария иска да го направи, ние ще приветстваме такова едно начинание. Но всички други граници, които се споменаха от докладчика в Сянка, няма да бъдат включени в този механизъм. Ще го ограничим само до вътрешните ни граници. Основните цели на механизма са да се преодолеят някои проблеми, които пречат вътрешния пазар да бъде толкова ефикасен, колкото искаме. Това е. Благодаря. Thank you very much. И аз ви благодаря. Много полезно пояснение. Това е първи обмен на становища. Докладчикът смята да излезе с проекто доклад на 15 октомври, нали така? Не бъркам. Няма да има време за изслушване. Давам думата. А... Комисията даде вече пояснения, няма да ги повторя, няма нищо прибързано, да, има искане за изслушване но видяхме, с, всъщност погледнахме с секретарията и видяхме, че е невъзможно да се включи такова. Второто решение, което намерих, е да се организира изслушване от страна на моята политическа група. Но това няма да е изслушване на АЛДЕ, защото са информирани всички докладчица в Сянка. Идеята е да се отвори дебата и за комисия, и за други е, също така учен от Кембридж ще бъде поканен с много изслед... интересно изказване. Ще бъде нещо като обмен на становище. Идеята не е да забавяме процеса. Както каза Европейската комисия вече, има много заинтересовани страни, които се занимават с този механизъм още от 15-та година насетне, така че е време да стигнем до някъде в рамките на МФР. Така че нека да не губим време хората в пограничните райони не могат да очакват да стоим и да чакаме. Трябва да се вземе предвид всичко. Искам да успокоя онези, които не присъстват. Идеята е да направим доброволен механизъм. Той да не се налага на всяка една граница, а да се намери решение адхок за всеки отделен проект. Благодаря. Thank you very much. So... И аз ви благодаря. Всички са поканени на събитието, което организира докладчика. Ще има възможност отново да обсъдим кога ще се представи доклада в Реджи. По този въпрос ли? По предложението. Не е изслушване на речи, така ли? Искаме, не. Да. Okay, thank you very much. We... Много ви благодаря. Продължаваме с дневния ред. Точка разни. Надявам се да няма. Няма нищо. Следващото ни заседание ще бъде понеделник, 8 октомври, след обяд. И след това целият вторник, 9 октомври. И сега продължаваме с много кратко заседание на координаторите трябва наистина да бъдем изключително организирани. Ще помоля всички гости и членове на Реги, които не участват на заседание на координаторите, да напуснат залата максимално бързо. Ma non mi sto, non la penso come